Веднага, щом условията със сигурността позволят това, ние ще възстановим проектите, които са в момента замразени в северната част на Мали. Благодаря ви за вниманието. Дали? Благодаря на комисарята Дали. Седем проекторезолюции са внесени от зелените, от социалистите, от НП, от ГУЕ, от Европа на свободата и демокрацията. И така тази дискусия е приключила. Гласуването ще започне в края на следващите дискусии. Следваща точка е за проблемите в Филипините и случаите на безнаказано. Господин Чернецки, за една минута. Благодаря, господин председателю, дами и господа. Не за първи път Европейския парламент трябва да говори в защита на правата на човека в този регион на Азия и по-специално в тази страна. Това означава, че проблема се повтаря. Но това не означава, че ние сме безсилни. Трябва да говорим по въпроса. Имаме примери, които доказват, че усилията ни са довели до положителни резултати. Ето, например, Египет. Можем да се надяваме, че що се отнася и до Филипините, положението ще се подобри. Това, което се случва, е ужасяващо, Стандартите за правата на човека са нарушени и ние трябва да сме над всички политически разделения. Благодаря на колегата Чернецки. Господин Ромева Ироеде за две минути. Благодаря, господин председател. Убиванията без е, присъди и принудителните изчезвания а, не са а, престанали от 2010 година. Обаче извършителите на такива действия остават безнаказани. Има свидетели на клането в Муагина Даун. Един от тях беше арестуван. Трябва, разбира се, броят на убийствата е намалял, но трябва да се предприемат допълнителни мерки, така че да се накажат виновните. Освен това има е, лица, които са държани в арестите без да има някакви обвинения срещу тях. Освен това е нарушен акта от 2009 година. Всички трябва да имат достъп до медицинска помощ и право на компенсации и обещетения. Трябва да бъдат предприяти действия от правителството, така че да бъдат забранени милициите и терористичните групи в страната. Освен това е важно да се припомни, че ситуацията е много сериозна. Ние не говорим за това, което се случва и то от години, но правителството трябва да предприеме действия. И докато не видим някакви осезаеми резултати от страна на действията на филипинското правителство, не трябва да престанем да обсъждаме този въпрос. Благодаря. Последните години политическото насилие спадна в Филипините, но убийството на четири журналисти и един свидетел на клането в Мадеганао означава, че трябва да се борим с безнаказаността, с произволните убийства и изчезвания. Президентът изрази своето, своя ангажимент към правата на човека, борбата с корупцията и неговата администрация наистина подобри работата си. Аз го насърчих, както и правителството на Филипините, да предприемат мерки, за да защитат хората, които участват в разследвания, съдебни производства, както и правозащитници и журналисти. Убийците и онези, които отвличат хора, трябва да бъдат изправени пред съда. Особено онези от клането Маганданао, където 58 човека изчезнаха. Благодаря. Благодаря на колегата Ойланд. Господин Посел. Господин председател, 72 частни армии и царяща безнаказаност. Това е непоносимо. Ам... Не трябва да се допуска смъртното наказание, дори в държави, в които цари демократичен режим. Признаваме усилията на президента Акино действия, които водят и до осезами резултати. Но а, важно е да се засили и програмата, свързана с защита на свидетелите. Обаче виждаме, че страната е раздирана от корупция, от а, политически боричкания и така нататък. Трябва Филип, спините да бъдат изчистени от, от всички тези проблеми, там да се възцари върховенството на закона. Това е необходимо. Благодаря, госпожа Вержия, за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Неправителствените организации продължават да съобщават за изтезания, убийства без съд и присъда, политически мотивирани убийства в Филипините, особено на левите политически активисти и журналисти. Репортери без граници съобщават, че Филипините са една от страните в света, където свободата на медиите е сред най-застрашените – безнаказаността на военните по този начин се засилва и се защитава. Римският устав е ратифициран от Филипините, но независимо от това виждаме, че в момента се преследват журналисти в Филипините – защитата на свидетелите е нещо, което съществува само на хартия. Ужасяващо убийство на господин Енонг е бил убит с механична пила, с механичен трион. Виждаме, че вече трима свидетели на клането в Минандал са били убити. Смятаме, че за да се подобри ситуацията, необходимо е да се засили помощта за наказателно-правната система в Филипините и това е необходимо да намери отражение в бюджета за тази програма. Сега господин Преда за една минута. Благодаря, господин председателю. Аз също съжалявам, че свидетелите на клането в Магинданао са изчезнали. А, това са хора, които можеха да свидетелстват срещу властващите а, фамилии в а, страната. а, хората, които са виновни, трябва да бъдат изправени пред съда и свидетелите да бъдат защитени, така че да има справедливост за всички. Както и колегите, така и аз съжалявам за убийството на 34 журналисти. Новата филипинска държава трябва да поеме своите задължения, да защитава своите граждани и най-вече журналистите, за да могат спокойно да си вършат работата. Филипинската държава трябва да се бори с корупцията корупцията, която позволява на виновните да безчинстват безнаказано. Госпожа Крето за една минута. Много ви благодаря. Нашите разисквания са предизвикани от третото убийство на свидетел по делото за клането в Манданао, където 84 човека са били убити, сред тях много жени, както и журналисти. Безнаказаността не може да продължава, безнаказаността за убийства не може да продължава. Политическите убийства и отвличанията са нещо, което всекидневно се случва в Филипините – и престъпниците са насърчавани де-факто от корумпираната съдебна система. Журналистите са тормозени, дори убивани. Ужасяващо е, че правосъдието се жертва в името на борби за надмощие между отделни кланове и могъщи семейства, които обричат Филипините на липса на демокрация. Призоваваме филипинските власти незабавно да започнат действия срещу тази безнаказаност. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Крецо. Сега госпожа Хаке за една минута. Президент Акино Акино обяви, че борбата срещу корупцията и правата на човека ще бъдат приоритет за него най-вече за произволните убийства и нарушението правата на човек. Също така приветстваме подписването на Римския статут. Тези думи обаче трябва да се превърнат в действия. Има защо да се безпокоим за безнаказаност в Филипините и журналисти, и свидетели се, са обект на убийства. И това е една от най-опасните държави за медиите. Необходими са спешни мерки за защита на съдиите, свидетелите, прокурорите, които разследват така наречените деликатни случаи. Нужно е ясно послание, край на безнаказаността, произволните убийства и измъчванията на хора. Независимо от ранга на извършилите ги. Правителството на Филипините трябва да покани специалния докладчик на ОНЕ, който да разследва положението с правата на човека там. Ние сме готови да помогнем с програмата Правосъдие за всички. 10 милиона евро са заделени за 2012-2015 с тази програма. Благодаря на колегата Шаке, госпожената, колегата Пашка. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми а, колеги. Знаем, а, че ситуацията в Филипините е доста сериозна. Знаем, а, че частните армии а, са свързани с а, държавната армия. Трябва да си сътрудничим с държавните институции, така че да се търси изход от това положение и да се засили сигурността. В съвременния свят е недопустимо държавата да ам, позволява да се случват такива неща. Ам, да възлага на а, частни армии да се занимават с държавни дела. Трябва да поискаме ам, филипинското правителство да изпълни своите задължения, да се сложи край на убийствата без съд и присъда. Благодаря ви. Благодаря на колегата Пашка. Приключихме с ораторите от името политическите групи. Сега останалите оратори. Първо колегата Кели. Както вече беше казано, ситуацията в Филипините е крайно неприятно. Не за пръв път обсъждаме тази тема тук парламента. Със сигурност безкрайните убийства през периода 2001-2009 година, когато 59 журналисти са били убити, е нещо неприемливо. Също така е много безпокояващо, че продължават убийствата без съд и присъда. Закрешени сме от слабостта на съдебната система в Филипините. За това не е много чудващо, че след като президента Кино влезе, встъпи в длъжност година и половина имаше масови протести, които доведоха до клането, за което говорим. Забелязваме, че има определено подобрение, но то не е достатъчно. Трябва да упражняваме натиск, да се прекрати безнаказаността на полицейските служители, на служителят на въоръжените сили. Необходимо е да се спре насилието и необходимо да се гарантира надлежна защита на свидетелите. Благодаря ви. Благодаря ви, колега Кели. Сега госпожа Орингер, Герингер де Оденберг. Органи ścigania i wymiaru sprawiedliwości na... Благодаря, господин председател. Co potwierdziła w swych majowych konkluzjach... Правосъдните органи в Филипините не работят надлежно. Съвета за правата на човека на ОНЕ не отдавна го потвърди. Потвърди също така и нарастващото насилие срещу деца и журналисти октомври 2009 година имаше едно събитие, споменато в доклада, където въоръжени мъже от клана Абатуан организираха засада, за да нападнат местен политик. В резултат на тази засада умряха десетки лица, включая чуждестранни журналисти предотвратено бе надлежното разследване. Насилието върви ръка за ръка с липсата на прозрачност в правосъдната система. Тази държава трябва да гарантира съблюдаването на закона. Благодаря. Сега колегата Палецкис. Благодаря, господин председател. Три години изминаха от както бяха извършени политически мотивирани а, убийства. Привърженици на клана Амбатуан все още заемат високо поставени длъжности в правителството и поддържат частни армии Трагедията от Магинданао и неуспешното разследване на трагедията показва, че филипинското правителство не е в състояние да да развива страната по демократичен начин. Освен това е необходимо да се гарантира сигурността на свидетелите, които взимат участие в съдебните производства. Сега преминаваме към процедурата, свързана с привличане вниманието на председателя. Господин Силвестри си има думата. Сакро ди Данао си е верификат. Клането от Данао бе потвърдено 2009 година. Жертвите, които отиваха да подадат своята кандидатура за заместник кмет на един от градовете, бяха заклани. 35 журналисти, адвокати, асистенти, шофьори, жени и така нататък. Правосъдието не можа да стигне до тях. Съдебната система е не, не е независима и процесите не се развиват. 25 обвинения има насочени към Амбан Патуан, който се води за организатора на клането и който най-вероятно е насочил е, своите екзекутори към невинните. Е, малко са обаче хората, които ще се изправят в съда, за да свидетелстват срещу този човек. Днес искаме да има правосъдие за онези, които обикалят страната свободния са виновни. И правителството трябва да прокара такива закони, че да се зачитат правата на човека в пълната им степен. Благодаря на колегата с колегата Репро. Arvoisa puhemies, sekä korruptio ovat... Благодаря, господин председател, Безнаказаност и корупция. Това са два проблема, които съществуват в Филипините. Ето защо инвеститорите а напуснаха страната, нямат интереси да инвестират в Филипините. Клането в Магинданао и свидетелите на тази трагедия, много от тях бяха убити. Филипините трябва да се придържат към, към международните договорености. Децата и жените трябва да бъдат защитени. Трябва международните организации да следят развитието на нещата в Филипините и най-вече по отношение на съдебните производства, свързани с клането. Следващия оратор. Е Благодаря, господин председател. Не за пръв път ние говорим за клането в Магинданао. Ние обсъждахме този въпрос през 2010 година. Нека да не забравяме, че 58 души бяха убити, когато те се опитаха да подкрепят независим кандидат за изборите и 35 от тях бяха журналисти. Ние говорихме за това през 2010 година, но Павното правосъдие в Филипините и убийствата на свидетели не вдъхват надежда, че процесът ще започне скоро. Имахме надежди, че когато президента Кино встъпи в длъжност, нещата ще се променят, но това не се случи. Международните организации трябва ясно да заявят на Филипините, че държавата трябва да извърши надлежен съдебен процес при необходимите условия – над 60 са въоръжените групировки, които оперират в тази държава и това трябва да се спре. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Тавариш. Сега господин Танък. Микрофонът на господин Танък не е включен. It's on. It's on, и аз изразявам дълбоката си загриженост за условията, създаващи безнаказаност в Филипините. Особена пред... загриженост предизвиква клането в Магинданао на 58 души, сред тях 35 журналисти. Тази трагедия показва как правителството в Манила, Манила насърчава убийствата без и присъда и корупцията. Филипините в момента се класират едва пред Сомалия, що се отнася до свободата на медиите. Призовам президента Кино да възстанови принципите на правовата държава и да създаде надлежна програма защита на свидетелите, а също така да се пребори с, с целият тормоз на политическата опозиция и всички отвличания на несъгласни с режима в тази иначе прекрасна страна. Благодаря ви, господин Танък и госпожа Корхула сега. Благодаря, господин председател. В Филипините процъфтява безнаказаността. когато беше намерен търпът на една от жертвите, беше установено, че неговите сухожилия са прерязани. И има много доклади, свързани с подобни случаи през последните години. След влизането в длъжност на сегашният президент. Много малко от съдебните случаи са били приключени с присъда за виновните. Не можем да оставим безнаказаността да цари в бъдеще, какъвто и в случая в Сирия. Господин Дали от името на комисията. Господин председател, почитаеми депутати, въпросът е свързан с безнаказаността, убийствата без съд и присъда и е, отвлечените лица, за съжаление, са голямо предизвикателство от крайно време за Филипините и са признати от мнозина. Ето защо за Европейския съюз подкрепата за реформата на сектора е, съдебна система, както и борбата с безнаказаността, изчезването на лица, убийствата без съд и присъда са основни въпроси в дневния ред за правата на човека на Филипините. Посредством страните си членки в съвета за правата на човека на ООН преди две седмици Европейски съюз участва в второто универсален, втори универсален периодичен преглед за правата на човека в Филипините. Сред различните елементи, които изброих преди малко, трябва да кажа, че всички те бяха споменати в този доклад. Приветствам факта, че правителството на Филипините е представило своя план за правата на човека и отбелязва значителен програм, извинете, прогрес след последния преглед от 2008. Както знаете, ние насърчаваме администрацията на президента Акино да забърза съдебните преследвания на извършителите на тези убийства и отвличания, както и онези, които отговарят за клането от Магуин Данао. Освен това, насърчаваме президента да заложи надежни мерки, които да предотвратят възникването на подобни кланета. Много други опити са били правени да се реши този проблем и сега пътя заложен от президента Акино върви в правилната посока. Приветстваме ангажиментите и напредъка на администрацията на Акино по решаване проблемите в правата на човека, е, като има по, повече преследване на извършилите престъпления. Ратифицирането на Римския статут, както и доброволния протокол на Конвенцията срещу измъчванията и другата е, и всички други нечовешки третирания или наказания е, са една отлична стъпка напред. Но а, е, има нужда да се постигне по-голям напред, защото има сериозна липса на доверие в публичните институции. Затова насърчаваме президента не само а, да реши проблемите с корупцията и измамите, извършени от предишната администрация, но да се бори с безнаказаността. Това, което ни радва, че има искане от страна на правителството на Филипините за подпомагане от страна на ЕС. Отговорихме посредством една програма за подкрепа на правосъдието 2009-2011, която предостави техническо подпомагане за засилване на капацитета в разследващата сфера, както и в правосъдната сфера. Имаме намаляване на убийствата без съд и присъда, както и изчезваният. Около 300 случая 2006, сега 3 2011. Увеличено качество на разследваните извинете, на разследванията при убийства или случаи на отвличания, както и увеличен брой на дела, които са заведени от прокуриторите. Искам също така да ви кажа, че ние сме много активни в сътрудничество си с Филипините по правата, по правата на човека и по-специално, що се отнася до правосъдния сектор. Наскоро одобрихме една програма от 10 милиона евро, което ще надгради над нашата програма ЕП ПЮСТ и ще се фокусира върху укрепване на наказателната система. Благодаря на господин Дали. Седем резолюции са внесени в края на дискусията. Разискванията по тази тема са приключили. Гласуването ще бъде.